и който в момента се намира в ситуация, която ни кара да мислим, че има конфликт на интереси. Ще ни информирате ли? Това е въпросът ми. Благодаря ви